продължа на полски. Добре дошли на заседанието на нашата подкомисия. Разполагате с от дневния ред. Има ли някакви забележки? Очевидно не. В такъв случай. Предвид отсъствието на госпожа председателката, която е член на нашата делегация в Нью Йорк, в ООН, ще трябва да се задоволите с моето председателство. Надявам се, че нашите заседания ще бъдат ползотворни разполагате с проект от дневния ред, както казах. Първо ще има въпроси, след това ще разгледаме положението в Папуа, Нова Гвинея и Индонезия, а след това ще разгледаме положението с правата на човека в Бирма. След обед ще разговаряме с господин Поповски. След това ще разгледаме положението в Египет. 16.30 положението в Свазилен. Положението в Южна Корея. И накрая Гвинея Конакри, т.е. темите са многобройни. И се надявам, че ще имаме време да разгледаме всички тези теми подробно. Втора точка приемане на протокола от съседанието на 3 4 октомври. Имате ли някакви възражения? Не, протокола е прият. Що се отнася до а, съобщенията на председателството на последното пленарно заседание приехме резолюция на Европейския парламент за Иран и най-вече потъпването на човешките права в Иран. Парламента изразяваше своята загриженост относно състоянието на човешките права в Иран. Все свидетели сме на все повече арестувания, задържания на политически опоненти етническите и религиозни мълцинства са обект на гонение, преследват се адвокати, правозащитници, представители на различни НПО и на гражданското общество. смъртни присъди се изпълняват и над малолетни. Ние призоваваме за мораториум над изпълнението на смъртни присъди. Знаем, че за сега нашите резолюции не се прилагат, но, но ние ги приемаме. На 5 декември ще разговаряме с специалния представител на ООН за Иран и ще навлезем в по-големи подробности Обсъдихме също така и резолюцията от, за господин Алла Абтафатах. Ние при, приканваме и призоваваме незабавното освобождение на Ала Аб Елфатах в Египет. Също така призоваваме египетските власти да не е, съдят е, цивилни. в военни съдилища. Нещо обсъдиме и положението в Египет и преди обстоятелствата. Мисля, че обсъждането ще бъде от голям интерес за всички. На 28 ноември, т.е. днес, в Вашингтон ще се състои среща на високо равнище между Европейския съюз и Съединените щати. Ние призоваваме Съединените щати да задълбочиме нашето сътрудничество в името на мира. Ще обсъдиме въпросите свързани с търговията, инвестициите, економическия растеж и създаване на работни места. Също така призоваваме за подновяване на диалога между Палестина, палестинците и Израел. Ние подкрепяме палестинските искания за представителство в ООН е, също така е, призваваме и за сътрудничество с е, цел подкрепа на зараждащите се демокрации в Северна Африка, както и да се упражни по-голям натиск над Иран с, с цел прекратяване развитието на ядрената програма на тази страна. На 17 ноември Европейския парламент прие документ в подкрепа на продължаване преговорите за споразумение за сътрудничество с Украина. Надяваме се този документ да може да бъде подписан до края на годината, но както вече подчертахме, трябва да се вземе предвид и резолюцията на Европейския парламент от 27 октомври, коя, която а, призу, призав, призовава за преразглеждане а, на а, решението на съда относно Юлия Тимошенко. Това може да бъде пречка за подписването на споразумението. Здравословното състояние на Юлия Тимошенко буди загриженост. На 25 ноември отбелязахме и Международния ден за борба срещу насилието упражнявано над жените. Обсъдихме тези проблеми с представителки на Конго, Либерия и Афганистан, които споделиха своя опит а, по време на въоръжените конфликти. Съвета за сигурност на ОНЕ счита и обяви по-скоро насилието на жените като оръжие и военна тактика, така че вече могат да бъдат преследвани лицата, които упражняват подобни насили. 125 страни са приели законодателство, свързано с домашното насилие. Това е голяма крачка напред, но все още има какво да се желае в тази област и смятам, че ще обсъждаме този проблем и за напред. Много от въпросите все още не са намерили свое решение ще говорим и за Алекс Галацки, правозащитник, който присъства на заседание на Комисията по външните работи през юни миналата тази година. След, след неговите изказвания тук в Брюксел, белоруските власти предприеха започнаха преследване, да го преследват. Той беше осъден на 4 години и а, половина каторжен труд. А, обвиняват го в укриване на данъци. Преди това той публикува изявления в медиите. А сега нека да минеме към точка четвърта от дневния ред. Въпроси. Първият въпрос бе зададен от госпожа Никол Кил Нилсън. И Въпроса беше е, предаден на госпожа Бриспал. Моля, задайте си сега устно въпрос. Е, Благодаря, господин председател. Over te nemen, omdat zij ook een е- Никол ме помоли аз да задам въпроса вместо нея тъй като а, тя не е в момента в Нью Йорк, но малко по-късно ще пристигне от Франция, където всъщност се намира. Мисля, че въпросът вече е подаден на Европейската комисия, ако не греша. Въпросът е пределно ясен. Тук говорим за изтезания, които се прилагат върху жени. И тук въпросът е дали новите насоки, които се разработват от страна на Европейския съюз с цел борба срещу изтезанията, и всъщност тук основният въпрос е до каква степен Европейската комисия иска да гарантира, че изтезанията, които се прилагат въз основа на пола, се разглеждат значителна степен в насоките, които са предоставени. В w Европейски служби Służby за Zewnętrznych odpowie пан Мишел Слан. Много благодаря. Благодаря много. Господин Мишел Слан ще отговори на въпрос. Um... Много благодаря. Сега в примерите, които са дадени за изтезания, тук в въпроса като изнасилвания или други типове посегателства, до известна степен се разглеждат в други насоки на Европейския съюз, а именно борбата срещу насилието и дискриминацията спрямо жени и млади момичета. През декември месец миналата година работната група в съвета по правата на човека прие една поредица от глобални и регионални приоритети във връзка с тези насоки. В тези насоки са включени и други типове насилие, като ранни бракове, насилствени бракове. Това е една кампания, която те първа ще се проведе, също така участието на жените в политическия живот – това е една тема, която става все по-важна. Също така и други посегателства, които са включени за следващата година, през 2011 година. Конфликтите, които също са включени в програмата за 2012. И така това всъщност е същността и тя се разглежда само че под друго заглавие, под, при други насоки до известна степен. Но наистина в момента се прави и преглед на насоките на Европейския съюз за борба с изтезанията и насилието. Този процес е в момента в етап на финализиране в сътрудничество с държавите членки на Европейския съюз и гражданското общество целта винаги е била една и съща и остава същата да се повлияват трети страни, когато става дума за тяхната борба спрямо насилието, изтезанията и неравното третиране. Има отделна глава в насоките за групи, които се нуждаят от специално внимание. И там се предвижда поощряването на третите страни да въвеждат и утвърждават стандарти, които са се отнасят до жените и други обществени групи, тъй като те се нуждаят от специална защита спрямо изтезанията и друго неравно третиране. В момента тези насоки се финализират, приключен е процеса на консултации. Там са включени и тези теми насилието срещу жени и изтезанията. Тези теми са обобщени и се разглеждат заедно в горе упоменатите насоки. Надявам се по този начин да отговарям, да отговарям на въпросите ви. Благодаря. Имате ли други въпроси? Много благодаря. Бих искала да благодаря на комисията за информацията, която ни предостави. За моята колега и за всички нас най-важният въпрос е въобще този въпрос да се разглежда, този проблем да получи своето решение – независимо дали е в тази насока, в този документ или в друг документ, няма значение. Важното е тези два пакета законодателни да бъдат разработвани заедно, да бъдат слети в един момент и именно този отговор беше много ясен в тази насока. Нашата комисия ще следи много отблизо развитието на нещата. С израелския... Благодаря. Сега минаваме към следващия въпрос. Правният статут на неправителствените организации в Израел. Последните изменения предприятия от държавата. Искам да помоля за извинение. Обърках малко реда. Първо ще обсъдим въпроса, зададен от господин Дански за фондовете за Куба. On behalf of uh, my colleague, uh, Ms. Andriken, I would like to ask this question. This question... Госпожа Андрикине зададе този въпрос и въпросът се фокусира върху Европейския инструмент за демокрация и права на човека. Uh, който предоставя помощ благодарение на европейската инициатива. Бюджета, който е доста внушителен, се разпределя чрез подаване на предложения. На този момент Европейския инструмент финансира над 1200 проекта в над 100 страни. И въпросът всъщност е защо Куба, в която правата на човека са в много злощастно състояние, не се включва в инструмента. Благодарение на никакви схеми за подпомагане на отделните страни, нито благодарение на цел първа. Това е първия въпрос. Втория въпрос е, кои кубински проекти ще бъдат допустими за финансиране? Благодаря. Попроша pana Johna Alogiru z JAS господин Джон Алън. Uh, Добро утро на всички колеги. Благодаря ви много за въпроса. Сега, що се отнася до този въпрос, който е повдигнат, бих казал, че преди 2008 година, когато сътрудничеството с Куба се възстанови, ние бяхме разработили редица проекти, които бяха финансирани от Европейския инструмент. Тези проекти обаче бяха насочени най-вече към социалното сближаване. В последно време ние сме попреместили малко фокуса от онези дейности, които разработвахме преди това, като включихме най-вече онези ползватели на бюджета, които не са част от държавния апарат. От 2008 година насам сме разработили много по-високо влиятелни проекти, проекти с много по-голямо въздействие, като сме отделили 3 милиона за тези проекти в сравнение с преди, когато сумата беше около 300 хиляди. Когато видим идеята на Европейски инструмент за демокрация и права на човека, разглеждаме и начина по който се възприемат тези проекти, тяхното широко въздействие. Ние не трябва да забравяме, че в Куба правителството не счита тези дейности за съответстващи на съответното законодателство осъществяването на такива проекти могат да поставят и бенефициентите, и онези, които се ползват от проектите в много сериозен риск. В момента се натъкваме на тези проблеми, когато е, имаме много сериозни проблеми с Съединените Американски щати. Например, когато един от операторите е арестуван и е осъден на така получила е, така сериозна присъда на лишаване от свобода, и това поставя и дейностите в опасност, и самите хора в опасност, но и взаимоотношенията с Съединените щати. В дипломатическата служба на Европейския съюз ние си оставаме напълно ангажирани към защитата на правата на човека и политическите права Ние се стремим да поддържаме и политическия диалог с Куба. Смятам, че сме направили добър прогрес благодарение на този политически диалог. Разбира се, не бихме могли да кажем, че политическия диалог между Куба и Европейския съюз е основната причина за развитието и подобрението на положението на правата на човека в тази страна. Но този политически диалог, който ние осъществяваме, допринесе и за освобождаването на политически затворници в Куба. Според Amnesty International няма повече политически затворници в Куба. Това за нас е много важно постижение и ние смятаме, че политическия диалог и тази политика на ангажираност към тази политика от страна на Европейския съюз и отделните държави членки дава своите плодове. Ние, разбира се, както казах и преди, поставяме ударение върху правата на човека. Това е в основата на нашите взаимоотношения с Куба и ние ще продължим да говорим много интензивно по тези проблеми в нашия диалог с Куба. Благодаря. Благодаря ви. Сега комисията, казва председателя. Добре, господин Дански, вашия въпрос. Przejdziemy do pytania, które zada pani poseł Frida Brispo. Сега минаваме зададен от госпожа Фрида Брайполс за правния статут в Израел на неправителствените организации. Ще помоля госпожа Брайполс да зададе устно своя въпрос. Благодаря, господин председател. А, да, въпросът ми а, пряко се отнася до правното положение на всички граждански неправителствени организации, в Израел. Не искаме да пречим на това, което прави комисията, но в целия парламент и в рамките на нашата подкомисия сме изразили нашата загриженост. Миналата година приехме резолюция в тази насока, но преди няколко седмици в законодателната комисия на Израелския парламент, КНЕСЕТ, се бе гласуван на ново законодателен текст, чиято цел е още повече да намали полето на действие на неправителствените организации, да съкрати възможностите за чуждестранно финансиране. И това може да има много отрицателно влияние върху свободата на словото и на сдружаването в Израел. В Израел. За момента това законодателно предложение все още не е прието от пленарното заседание на Кнесет. Предстои обсъждането му. с участието на видни израелски политици, но така или иначе текстът вече беше Гласувам законодателната комисия. И целта на двата проекта закона е да минат в пленарна зала. Комисията е получила текста на двете предложения. Благодаря. Благодаря, господин председател. Да, в момента в който научихме, че са внесени тези два проекто закона, се задвижихме, защото съдържанието на тези нормативни актове в никакъв случай не се вписва в насоките на диалога ни по отношение на развитието на гражданското общество и защитата на човешките права в двустранните отношения с а, Израел. Веднага се задействахме чрез посолството ни на място и тук в контактите с Израелското посолство и не само по отношение на е, външните ни служби, а и представителствата на държавите членки. Е, всички, които участват и в съвета. Иска ми се да мисля, че замразяването на тази законодателна инициатива от Израел е до някъде плод и на ясното послание, което изпратихме и на нашите усилия. Разбира се, Както казахте, то за момента е само оставено на страна. Това не означава, че текстовете няма да се върнат под друга форма, така че не трябва да отслабваме нашето внимание и е, има предвидена среща следващата седмица, посветена на политиката на, на Израел, заедно съвместно с Израел, така че трябва да не, да не отслабваме нашето внимание. Искам обаче да допълня с два други аспекта, които предизвикаха нашата реакция. Първият е необходимостта да продължим тази триъгълна дейност, да съвет, държави членки, служба за външна дейност и парламент. Предвижда се среща на комисията с представители на Кнесет. Тя ще бъде тук в парламента. Ние се обърнахме към представителите на Кнесет, които заявиха, че и в самия Кнесет, самия израелски парламент се води дебат по тези въпроси. И трябва да се възползваме от нашите двустранни отношения, за да по поощряваме дебата в самия израелски парламент. Това за нас е изключително важен канал, защото укрепва прозрачността и създава едно истинско партньорство. Т.е. не да реагираме, ако излязат някакви тревожни закони от израелския парламент, напротив, да обсъждаме с тях, да а, участваме, да да, с по, конструктивно и положително да се включваме в вътрешния израелски дебат. И втори аспект, който исках да подчертая е че когато се раждат подобни инициативи, много често те почиват на определени основателни причини и цели, и в случая, може би, е, има причини, които ние не сме доразбрали, трябва да бъдат пояснени. Други са ясни. Може би е необходимо да се засили контрола на дейността и инициативите на неправителствените организации, защото понякога сред много читави може да има и някоя, която да не работи в точно в духа, който се очаква от нея и да не представлява истинска НПО. Така че трябва и това да се следи, съгласни сме и благодарение на различните инструменти за двустранно и регионално сътрудничество ще продължаваме да финансираме проекти, които не са неправителствени организации, които, а, а фундации и, и други организации, като във всеки случай по-отделно проверяваме спазени ли са всички условия, защото е много важно да се е, поощрява развитието на гражданското общество в Израел. Благодаря ви. Благодаря на господин Габричи. Комисията иска ли да вземе отношение или да допълне този отговор? Yes. Може би само един практически коментар върху четвъртия въпрос, който е зададен от госпожа Бреполс, именно за европейското финансиране за организации по правата на човека и НПО в Израел. Искам да кажа, че ние не сме намалили финансирането, но сме отделили 500 хиляди евро за а, а, за правата за човека за 2011 година. И а, това се подчертава от нашата делегация в Телавив. Ние сме говорили с а, нашия централен офис за най-доброто разпределение, за най-добрата дестинация на това финансиране, дали да не се подсили средата за гражданското общество или за дейности, които са свързани с свободата на сдружаване. Тук има и един елемент свързан с данъчното облагане, който е заложен в новото законодателство. И а, тук можем да намерим отговор в рамките на данъчното законодателство, т.е. да се намалят събираните данъци по отношение на а, тези дейности, които се осъществяват там. В момента регламент за Европейски инструмент за демокрация и права на човека трябва да се преразгледа като цяло за в бъдеще. Благодаря. Dziękuję пано Дашилти. Deszelti. Czy pani poseł chciałaby zabrać głos много благодаря. Искали да взема думата? Имате ли други въпроси? Благодаря, госпожа Доре Полс. Искам да изразя своята благодарност на представителите на Европейската комисия за всички сведения, които ми предоставиха, защото е много важно тези инициативи да бъдат следени отблизо. Тъй като а, всички знаем какъв огромен риск съществува от увеличаване на насилието в региона и потъпкване на човешките права. много често подобни инициативи се възприемат отрицателно и могат да доведат до заплахи със смърт тагове, надписи по къщите, дори и с знанието на Кнесет. Мисля, че сега, след тези текстове, неправителствените организации вече, в Израел вече ще се колебаят преди да приемат да участват в международни разследвания като Голдстоун, и да понесат риска след това да по, понесат санкции за подобно сътрудничество. Затова смятам, че трябва да реагираме и да заявим, че Европейския съюз категорично е против тези мерки и не може да ги приеме. Имаме и позицията на правозащитниците, разполагаме средица инструменти в подкрепа на позицията на Европейския съюз и се надявам, че това ще ни помогне да осуетим приемането на тези закони. Господин Габрич, иска ли да допълни нещо? Заповядайте. Всъщност, просто да напомня, че следващата седмица имаме политически диалог с Израел. Въпросът остава на дневен ред. Ние сме на разположение. Ще продължим да ви осведомяваме за развитието, защото, както предполагате, това не може да бъде решено днеска за утре. Ще гарантираме прозрачност и резултатите от политическия диалог с Израел ще бъдат на разположение следващата седмица. Благодаря ви. Благодаря. Сега преминаваме към следващия въпрос. Е, въпроса на госпожа Ана Гомеш. Сега ще дам думата на колегата, който ще зададе въпроса. Благодаря, господин председател. Всъщност, госпожа Гомеш нямаше възможност да Вземе участие в днешното ни заседание и ме помоли да представя вместо нея нейния въпрос. Напълно споделям а, нейната загриженост. Става въпрос за финансиран от Европейския съюз документален филм, за снет в Афганистан, който се нарича Injustice, вътрешно правосъдие или местно правосъдие, е, който говори за насилието срещу жените в страната. Темата е изключително чувствителна и важна за страна като Афганистан и това е една от причините така, да взимаме така при сърце защитата на правата на човека и правата на жената в Афганистан. Филмът беше направен през март миналата година. Режисьорът му си получи възнаграждението, но Европейския съюз го спря от излъчване, без да дава някакви причини твърдейки, че това може да постави в опасност сигурността на жените, интервюирани във филма. А, госпожа Гомеш, а, задавайки този въпрос към Европейската служба за външна дейност и към комисията, а, би искала да знае дали това решение е взето с политически мотиви или от загриженост за безопасността на жените участнички във филма. Много е важно да се знаят точните причини, и това е част от въпроса Защото знаете, че системата в Афганистан е архаична. И знаете, че по всички тези съображения, които са традиционни на афганистанското общество, поведението, отношението към жената е особено и буди загриженост, защото се налага да се вземат мерки за, за защита на техните права. За това, се, да, това е същността на въпроса. Благодаря. Сега ще помоля госпожа Мошайт да обясни точно какво е станало. Good morning, uh, I will, uh... Добро утро. Искам да ви благодаря топло за тази възможност, която ни предоставяте да дадем обяснение за това, което стана. Искам да ви успокоя, че Наистина този въпрос е много важен и за нас. Разбирам опасенията, които вие изразявате по отношение на правата на човека в Афганистан. Позволете ми обаче най-напред да обясня какво наистина стана. Когато Комисията реши да отдели средства от инструмента за демокрация и права на човека миналата година. година това именно и беше нашето намерение да хвърлим повече светлина върху положението на жените в Афганистан. Това е една от най-щекотливите и деликатни теми в Афганистан, а именно жените, които са задържани в затвори. Ние решихме да се вземем с тази тема и да направим този документален филм, защото тук става дума за справедливост и за правата на човека човека, което е в основата на нашите взаимоотношения с Афганистан. Тук става дума и за сътрудничеството, което е в развитие, както и за диалога с афганското правителство, но и нашето сътрудничество с гражданското общество и организациите по правата на човека. Наистина, филмът в своята крайна версия повдигна определено много сериозни тревоги. Най-напред, наистина тук става дума за основния въпрос, който е свързан с проблемите на затворническата система в Афганистан. Но в същото време открито се показват жените, за които става дума показват се техните лица, тяхната самоличност. И тук няма нужда да обясняваме, особено в този конкретен контекст в Афганистан, че разкриването на самоличността им ще ги постави както тях, така и техните роднини в голям риск и дори те ще бъдат заплашени, техният живот ще бъде заплашен. В този контекст делегацията на Европейския съюз в Афганистан реши, че филмът не може да се излучи в настоящата си форма и то точно това искам да подчертая в последния си вариант. Тук, за да поясня, искам да кажа, че жертвите на изнасилване са срам за своите семейства и са подложени на така наречените убийства на честа. Тоест, тук не можем да рискуваме да разкрием самоличността на жените. Те страдат достатъчно и в настоящата ситуация решението, което а, беше взето да не се излучи филма в последния му вариант, а, беше взето само и единствено а, поради опасенията, свързани с сигурността и безопасността на сниманите жени. Решението никак не беше лесно за нас. Ние проведохме редица консултации с комисията, с дипломатическата служба, с колегата, която стои точно до мен както и с експерти по правата на човека и неправителствени организации на терен. Те бяха консултирани. Ние се консултирахме с тях преди извинете, да вземем а, крайното решение филмът да не бъде излъчен в този му вариант. Това, което ни очаквате първа, е да се свърши малко повече работа, те, жените са заявили, че не желаят този филм да бъде излъчван в Афганистан. Те изрично са изразили това свое желание. То е пределно ясно. Ако филмът се излъчи, няма никакъв начин ние да предотвратим този филм да бъде излъчван и по интернет и да бъде гледан в Афганистан. Това е основният въпрос, това е основното ни притеснение. Аз също така бих искала да поясня, че се бяха проведени разговори с екипа на филма, с режисьора. Помолихме режисьора да се направи нов монтаж на филма, като се скрият лицата на жените, като се заличи тяхната самоличност като се промени част от контекста, така че да не може да бъде толкова лесно те да бъдат разпознати. За съжаление, режисьорът на филма не се съгласи да направи тези промени. Все още не е свършена тази работа. Що, се отнася до втората част на въпроса, ние сме напълно съгласни, че трябва да се решат въпросите, свързани с затворите в Афганистан, с правата на човека и най-вече, що се отнася до проблемите на жените, които са задържани в тези затвори. Именно поради тази причина и комисията реши да действа в този контекст. Осъзнаваме, че върховенството на закона в Афганистан е много слабо и най-уязвимите групи са жените и децата в цялото общество. Не става само дума до достъпа до законодателство, но и до обществените измерения, до економическите измерения. Ние сме стремим към постигане на справедливост и по-добро уреждане на системата на затворите в Афганистан, това е нашия приоритет. Също така трябва да се разгледа семейното законодателство, правата на жените в исляма, а също така и предоставането на правна помощ на жените, които са пострадали от домашно насилие. Това е фундаментално в основата на нашата работа в Афганистан. Но ние също така осъзнаваме, че ситуацията там се подобрява, променя се и това е един процес, той не е завършен. Може би промените няма да се осъществят изведнъж. Ние по-скоро сме насочили своите усилия усилия към постигането на тези промени от различни аспекти, включително и политически диалог с афганските власти. Ние не се въздържаме, не се опасяваме да повдигаме тези въпроси пред представителите на афганистанското правителство. Накрая, съвсем вкратко, Европейската комисия наистина смята, че трябва да се набелязват несправедливите практики, но ние не можем да жертваме отделните лица е, и да ги поставяме в опасност. В тази връзка предотвратяването на разпространяването на този филм не е свързано с някакви политически проблеми, които могат да повлияят по отрицателен начин взаимоотношенията с правителството или с Министерство на правосъдието, с което ние работим. Става дума само единствено за основното ни задължение да предотвратяваме излагането на опасност на отделните лица, които са покрити показани във филма и в потенциалните последствия от такова излагане на показ, което може да доведе до угроза за техния живот и може да задълбочи несправедливостта, от която те вече страдат. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Беата Колецка. Съжалявам, че изкреших името ви. Но така беше записано в моите документи. Господин Проди, искате ли да зададете допълнителен въпрос? Да, набързо, накратко. Това можеше да бъде предвидено и можеше примерно да а, да се наложат някои ограничения на режисьора или да, да има изисквания към него, за да бъде защитена самоличността на отделните лица. Сега, след като вече възнаграждението му е било изплатено, а, трудно е да се върнем назад. Аз, а същевременно а, този филм е е, от огромно значение. Е, е, съгласен съм, че тези жени трябва да бъдат защитени и трябва да се гарантира тяхната анонимност. Те и без това са страдали толкова много, но на практика този документален филм няма да може да се излъчи и няма да, да слуша. Благодаря за въпроса документалният филм може да бъде използван и да се излъчва. Както казах, решението да не се излъчва такъв какъвто е в момента, не беше лесно за вземане, защото от една страна ние смятаме, че Представенето на жените задържани в затворите може да спомогне за подобряването на положението на жените въобще и да подпомогне на тези, които са в подобно положение, но от друга страна съобразихме, че не можем е, да изложим на опасност на тези жени. Надяваме се, обаче, че филма би могъл да бъде излъчен въпреки всичко и че ще може да бъде използван за целите, за които е бил създаден. Благодаря ви. Благодаря много. Аз представлявам Европейската служба за външна дейност. Ние следим отблизо а, този проблем. Искам само да допълна също. Ние в никакъв случай не, не се посвенихме и продължаваме и ще продължаваме да повдигаме този въпрос пред афганските власти. Правиме го и ще продължаваме да го правиме на или на четири очи, или публично. Ще ви дам само един пример много се обсъждаше не нов а, проекто закон за а, и а, по, но по принцип е, про, ставаше дума за, нали, за един проект за, проекто закон за е, закрила на жените, които са в е, опасност. И международната общност беше много твърда и върховната представителка също е, направи изявление по този повод по този повод. И е, проекто закона или преразглеждането на проекто закона доведе до една версия, която е, е приемлива за правозащитните организации. Е, така че има начин и това е един от начините, по които може да се реши подобен проблем. Благодаря, госпожа Бетина Бушайт. Така че е, изчерпахме списъка на въпросите, които трябва да обсъдиме. Следващата точка ще е, бъде разгледана в 10.30, така че имаме половин час спал. Дами и господа, ще започнем нашата работа. като разгледаме проблемите, свързани с Папуанова, Гвинея ще продължа на полски. Добре дошли на всички много дошли. Сега преминаваме към изслушването, посветено на проблемите в Юго-Источна Азия. It's okay? Have you translation? Uh, Имате ли превод? Ще uh, започна наново. Преминаваме към изслушването на по проблемите на Юго-Источна Азия и в частност Западна Папуа и Индонезия. Знаете, че в момента ако сравняваме с минали периоди, е, Индонезия е много по-свободна страна, по-открита, но се надяваме, че тези е, промени ще насърчат демократичните промени на други места в света, например в Северна Африка, което не пречи обаче в, в, в всяка една държава, която а, започва да развива демокрацията, възникват други проблеми. В случая а, един от сериозните проблеми е корупцията. Освен това, проблемите в Западна Папуа а, будат сериозно безпокойство. А, в рамките на един процес, така наречен на свободен избор, този регион бе присъединен към Индонезия и от тогава правителството на Индонезия предприе някои военни действия, за да гарантира господството си над тази територия и да укрепи своята власт в региона. Въпреки протестите на местното население, което заяви своето несъгласие с политиката на Джакарта. Днес има чести случаи на нарушение на човешките права вследствие на тази политика. И днес ще изслушаме редица специалисти, по проблемите на Индонезия. Всеки от изказващите се ще разполага с 10 минути, след което предвиждаме обмен на гледища, дебат, в рамките на който депутатите могат да задават въпроси и специалистите са на ваше разположение за отговор. Беше ми казано, че ще имаме честа да приемем и представителка на местното население, което днес живее в Холандия. Няма. Ние виждам залата, може би ще дойде по-късно. Сега приветствам господин Пол Барбер от една правозащитническа организация Тар, Тарпол, неправителствена, Тарпол, неправителствена организация за защита на правата на човека в Индонезия, господин Барбар е нейн координатор. Той ще ни опише сегашното положение в Западна Папуа – и предлагам веднага да му дадем думата. Good morning. Добро утро. Много ви благодаря, уважаеми господин председател и членове на подкомисията за възможността да говоря за ситуацията в Западна Папуа на вашето заседание днес. Бих искал да разделя своето представяне на три части. В първата част ще дам малко фонова информация за Западна Папуа. Във втората част ще разгледаме последните политически събития. В третата част ще разгледаме специфичните проблеми, свързани с правата на човека и ще предложим конструктивни решения, които могат могат да помогнат да се създаде пространството, което да помогне за разрешаването на конфликтите, съществуващи в Западна Папуа. В тези важни времена е много важно да говорим за Западна Папуа възникват много конфликти, много търкания. Преди 50 години на 1 декември 1961 година, като част от процеса, свързан с холандското управление на Индонезия, се стигна до освобождаването и независимостта на Западна Папуа. Тук са включени и флага на Западна Папуа, сутрешна звезда, утринна звезда, както и химна, който беше прият от представителите на Западна Папуа в присъствието на холандските власти имащи. Този ден се празнува от жителите на Западна Папуа като техен национален празник или Деня на независимостта. Този ден е изключително важен тази година, защото освен, че честваме 50 годишнината от независимостта, ние се сблъскваме с много сериозни сблъсъци, конфликти и насилие на тази територия. За съжаление, един от католическите свещеници, който трябваше да говори днес пред вас, отец Тиба и Нелес, не можа да дойде, защото изрази голямо опасение за ситуацията в своята страна. Той изпрати обаче послание, което ще изчета след своята презентация. Както спомена и господин председателя, Нямаме точно независимо управление. Имаме а, закона за свободен избор, който през 69-та година направи Западна Папуа част от Индонезия. От този момент нататък индонезийските а, власти поддържат един а, военен подход, така че да запазят своя суверенитет над тази територия за да потъпкват опозицията, която идва срещу индонезийската власт и стремежа към изграждането на гражданско общество. Това подсилва възраженията срещу Джакарта и официалната политика и подхранва конфликта. Това означава, че имаме широко разпространено потъпкване на правата на човек, так човека като резултат от това развитие. Независимо, че страната е много богата на природни ресурси и Фрипорт, доста голяма компания, американска, която представлява най-големия данакоплатец в тази страна, това не допринася за повишаване на, при... на признаците и показателите за благополучие и права на човека. Все повече се разраства производството на палмово масло, което пък от своя страна води до своето въздействие върху местното население. Голям брой са иммигрантите, които работят в страната. Те имат своето въздействие върху местната економика. Те вече представляват мнозинство в градските центрове, което означава, че е, значи, техния брой значително надвишава броя на местното население. Ние смятаме, че те страдат значително от тази маргинализация вследствие на иммиграционните процеси в Индонезия. Индонезия прави много големи стъпки напред към а, демокрацията от 1999 година насам, но населението на Западна Папуа не извлича ползи от това беше отхвърлена молбата за пълна независимост, което означава, че това води до влушаване на ситуацията и положението на местното население в Западна Папуа. Важно е да се изгради политически диалог с правителството на Индонезия, така че да се стигне до качествено и благополучно разрешение на конфликта. По-рано тази година се организира мирната конференция за Западна Папуа на 14-15 юли от страна на Тебе и Нелес. И тогава видяхме много сериозни стъпки, които се предприеха за решаването на проблемите в Западна Папуа. Резултатите от мирната конференция предоставиха рамка за разрешаване на проблемите от индонезийското правителство, както и примерна програма за решаване на проблемите на местното население, установяването на мирно пространство в Западна Папуа. Искам обаче да кажа, че не всички папуанци подкрепят този мирен процес, защото им липсва доверието в индонезийското правителство. Някои смятат, че е по-пряк подход, включващ референдум за бъдещия статут на териториите, е най-голяма нямате необходимост. Но от провеждането на мирната конференция наблюдаваме нарастване на напрежението с много убийства, арести, смъртни присъди и кървави сблъсъци. Според Контрас, неправителствена организация, над 40 души са загубили живота си, са били убити, което повдига въпроса дали не сме изправени пред нов период на репресии. В същото време се провежда спор в връзка с искането на хиляди работници на Фрипорт за по-добри заплати, за по-добри условия на труд. Това доведе до сблъсъци в които 10 души загубиха живота си, работници и цивилни граждани. Кулминацията беше в убийството на поне трима души по време на Папуански конгрес, който беше проведен между 16 и 19 октомври на територията на Западна Папуа. Индонезийски военни части и специални части стреляха по населението, за да разпръснат мирната тълпа. А също така се стигна и до побой над участници в протеста. Полицаите предприеха насилие след като лидерите на местното население, които се бяха събрали за да разискат своите основни права, излязоха с декларация, чрез която искаха своята независимост крайната, крайното насилие е от страна на силите на реда отново подчерта провала на индонезийските власти да се отнасят към папуанското население с необходимото уважение и да ги третират като равни. Беше образувано ново звено и обичатир се, за да може да се развие населението в Западна Папуа господин Юрионо, президента, назначи нов отговорник за тази територия, така че да се поощри диалога. Но в крайна сметка тук става дума и за политическата воля да се решат политическите, социалните и економическите проблеми на територията. Има три основни въпроса, свързани с правата на човека, които искам да споделя. На първо място военизацията, на второ място безнаказаността и на трето място свободата на изразяване. Според последните изчисления, военните части, които присъстват на територията, са около 15 000. Разбираме, че правителството иска да увеличава тази бройка през следващото десетилетие. Това не отговаря на положението и е контрапродуктивно военните операции и начина по който се решават проблемите чрез военна сила всъщност имат своето негативно въздействие върху жителите на Западна Папуа. Важно е политическите, политическите действия а, да не бъдат а, свързвани с а, подобен доста неприятен отговор, свързан с насилие. Много е важно също така да има окоръжаване и повишаване на правата на жителите на Западна Папуа. Ма неправителствени организации, които действат на територията, те трябва да имат своите права в връзка с разглеждането на ситуацията на жителите на Западна Папуа, без да бъдат заплашени от угрозата от военни действия спрямо тях. Според нас индонезийското правителство трябва да разгледа своята военна политика и политика на сигурност спрямо Западна Папуа. Много е важно да се постави ударение върху политическия подход, а не военизирания подход, за да се реши съществуващия конфликт. Много е важно да се гарантира и свободния достъп до западна попа, както и свободното движение в рамките на територията, за да може да се гарантира, че организациите по правата на човек, гражданското общество и международните медии имат пълен достъп до всички. Активистите биват наказани сериозно за това, че дигат флага утрина звезда като се включва и персонал по сигурността, който ограничава значително правата на човека. Всички активисти получават и доста сериозни съдебни присъди. Има служители, които са участвали в потушаването на протестите в Западна Попла преди няколко месеца, но те са получили единствено писмено предупреждение. Всъщност тук говорим за много по-сериозни последствия, защото виждаме подсилване на чувството за безнаказаност, дори когато става дума за сериозни престъпления, като убийство. През януари 2011 година няколко служители военни получиха присъди от няколко месеца за това, че не са следвали заповеди за това да вземат действие, да потушат протеста, който беше проведен през май месец преди това. Виждаме как това подсилва чувството за безнаказаност, което се създава. Решението на този проблем е ясно. Индонезийското правителство трябва да поцели върховенството на закон в Западна Папуа, като гарантира качествено разследване на всяко потушаване и погазване на правата на, на човека от страна на военните части. По този начин териториите ще могат да се развият и ще се премахне чувството за безнаказаност. Както казах преди това, много от активистите биват арестувани и наказани за мирни действия, като например издигането на флага Мутринна звезда или организирането на мирни събития, като мирната конференция за Западна Папуа. Имаме случаи, в които тези хора биват съдени за държавна измяна или са изправени пред военен съд. Те са изправени пред лишаване от свобода и присъди за лишаване от свобода от около 20 години. По резултатите на моята организация се вижда, че има 30 души от Западна Папуа, които биват задържани в затворите и все още очакват присъда поне 70 западни папуанци са задържани в връзка с Макар от 2008 година. Те получават присъди от 10 месеца до 6 години. пет папуанци, което включва и официални представители, биват арестувани и получават присъди, е, след като са взели е, участие в протести и във връзка с е, мирните събития по организирането на мирния конгрес. Господин Филип Кан е осъден по член 161 през декември 2004 година и е осъден на 15 години. През септември комисията, която отговаря за разследванията, установява, че господин Карма е участвал в съответните дейности, постига се освобождаването му и съответното му обещетение. Стремим се всички хора, които са задържани несправедливо, да бъдат освободени и да получат своите обещетения. Правото на изразяване е основно право на човека и то трябва да бъде подсилено в Западна Папуа. По този начин може да се стигне отново до политическо решение на всички проблеми. Тук отново имаме ясно решение. Индонезийското правителство трябва да спре да предприема действия срещу хора, които взимат участие в мирни а, протести. Не трябва да се ограничава свободата на изразяване, а също така трябва да се изгради и мост на доверие с, с западните папуанци, като се освободят всички от тези граждани, които са задържани след своето участие в мирни действия. Надявам се вашата комисия да вземе предвид всички гореизброени факти, като се, подсили, е, като се подсили този елемент във връзка с разговорите между Европейския съюз и Индонезия, които се провеждат в момента в Брюксел. Трябва да се вземат предвид и събитията, които ще се организират по време на националния празник на 1 декември тази година, да се предприемат съответните действия, така че да не се влуши ситуацията на тази територия. Благодаря ви още веднъж за възможността да се изкажа пред вашата комисия. Съм готов да отговоря на всички въпроси. Благодаря. Благодаря. Нашим kolejnym mówcą miał być ojciec Tebajneles. Благодаря. Доктор Тебай трябваше да присъства, но той, за съжаление, трябваше да се откаже от посещението си в Брюксел поради влушаване на положението в Папуа. Получихме писмо от него което господин Пол ще прочете. Това е посланието на, на отец на тебе. Бих искал първо да се да ви се извина за това, че не мога да бъда сред вас на тази важна среща. Взех решението да не посетя Брюксел, защото напрежението в моята страна нараства. Папуасите се подготвят да отбележат своя празник на 1 декември, но много сили на реда от Индонезия са разположени в страната. Е, хората са тревожни и затова аз реших да остана с моя народ в този момент на криза. Бих искал да ви благодаря за възможността да мога да споделя с вас моята мнение и за моята страна. Отношенията между Индонезия и Западна Папуа се охарактеризоват с недоверие и е, нителност. Е, и е, страната е театър на остри конфликти. Тези конфликти се пораждат от различното тълкуване на отношенията между двете страни. Индонезия смята, че Западна Папуа е интегрална част от територията й и за това движенията на опонентите се смятат за заплаха за териториалната целостност на страната и се потъпват човешките права на местните туземци. Смятам, че потъпването на човешките права ще продължи и за в бъдеще, тъй като хиляди допълнителни войс, войници и са разположени в страната, а проблемите все още не са решени. Между времено, е, Всъщност доземните е, папуаси смятат, е, че тяхната отколешна земя е колонизирана от индонезийците и, и за това те се съпротивляват срещу една колониална власт на техните земя. Те тяхната съпротива е, е мир, мирна, но също така и е, с признаци на насилие. Аз мисля, че е крайно време Централното правителство и местните туземци да е, направят всичко възможно, за да се прекрати потъпкането на човешките права. Но това не може да стане преди да се решат проблемите свързани с Е, източника и е, на сепаратизма. Това обаче трябва да стане колкото се може по-бързо, без излишно кръвопролитие. Е, новото индонезийско правителство под е, председателството на президента Юно е, заяви публично, че ще търси мирно решение на конфликта с Западна Папао. Е, президентът е, заяви, че проблема ще бъде решен чрез диалог и, че ще се потърсят най-добрите възможности за решаване на този проблем. За това, ако ми позволите, аз призовавам Европейския съюз, Европейския парламент и Европейската комисия да подкрепят индонезийското правителство в решението на този проблем. Европейския съюз трябва да, подпомага по, кой, по, по всички начини индонезийското правителство за, разрешаване, за мирното разрешаване на конфликта между двете страни. Благодаря ви много и както за разбирането, така и за вниманието. Благодаря много. Благодаря за прочита на писмото на отец Тебей, което изпраща едно влажно послание. Той подчертава един е, изключително важен аспект. Благодарим му и му го уверяваме в нашата подкрепа. Сега ще дам думата на госпожа Ранати Кълбер, която е работила съвместно с губернатора и е специалистка по проблемите на Западна Папуа. Тя е била участничка в мисията за мониторинг на Европейския съюз в региона за прилагане на решението на мирното споразумение от Хелзинки. Госпожа Колбер е проследила развитието на ситуацията и ще ни разкаже всичко, което е станало по това време. Вие си спомняте, че Европейския съюз изигра една много важна роля и помощта, която оказа, беше оценена и подкрепена от правителството на Индонезия. Благодаря, господин председател и член и скъпи членове на подкомитета за възможността да взема думата пред вас. Аз ще се спра на следното. Първо, полуките от процеса АСЕХ, който наблюдавам от 6 години. След това ще, ще се спра на последиците за папуаския народ и на трето място ще се спра на проблема на а, а, недостатъчната политическа воля, проявена от а, Джакарта. Беше подписан меморандум за разбиране между между индонезийското правителство и свободното движение АЦЕХ в Хелсинки. И това беше едно успешно начинание. От тогава обаче имаше много нарушения на човешките права. Но в никакъв случай няма, не се, не се търси сметка за нарушението на човешките права през тези години. С други думи, няма на практика полуки, които могат да бъдат извлечени от процеса АЦЕХ с оглед на отчетността и прозрачността. През последните 15 месеца процеса се наблюдава от делегация на Европейския съюз, заедно с пет държави членки на АСЕАН. Но правителството на Джакарта не искат Оне да се намеси в този процес за да не се повтори това, което стана в източен Тимор. В края на мисията и Европейския съюз и а, другата страна а, подчертаха, че все още индонезийското правителство не е изпълнило своите ангажименти и пет години по-късно нещата са а, на практика същите. Според мен полуките са следните. Първо, президента Юсеф скала на времето пое отговорността да из, изпълни много от а, поетите ангажименти в Хелсинки, като разпоредбите бъдат залегнат в специалния закон закон за автономия от 2006 година. А, от, от своя страна много представители на свободното движение се, се, се, се, се опитаха да попречат на прилагането на разпоредбите на меморандума за разбирателство. Няколко милиарда долара за реконструкция дадаха дивиденди много бързо дори в момент, в който нямаше достатъчно добро функциониране на местните органи на властта. В е, Хелсинки е, Движението за свобода се отказа от е, участие в бъдещите избори, като остави по този начин възможността на независими кандидати да се представят на изборите. По, по, по силата на меморандума за разбирателство беха предоставени много средства на местните органи на властта и Джакарта не можеше вече да бъде обвинявана в а, изпълнение на решенията си. Какво ето, какви са последиците за Папуа трябва да се подчертае, че Папуа не е Аче и модела не може да бъде е, копиран в Папуа. Е, подобно, подобен подход е, не би бил конструктивен. Първо, е, трябва да се, трябва да се разберат причините на конфликта за да се намерят и специфични решения. От историческа гледна точка а, има много възражения от, относно начина по който Западна Папуа се интегрира в Индонезия. сухоземните папуасци са е, християни и, и се чувстват е, потиснати от широкото присъствие на индонезийците, които са мюсюлмани. Някои папуаси смятат, че Джак, Джакарта се, опита, се опитва да ги исламизира, като по този начин е, прави опит да е, упражнява допълнителна власт на територията му. По положението и е, е, присъствието на различните етнически групи прави положението много по-сложно, отколкото това в Аче. Не, не става А, интересно е също така да се отбележи, че закон 21 и закон 11 за Ачи и Папао на практика имат еднакво съдържание, особено, що се отнася до а, ангажиментите и а, властта на Джакарта на тези територии. Разпоредбите обаче не се прилагат правилно. От АЧЕС се е, многократно е поискано закона да бъде преразгледан, за да могат е, разпоредбите да отговарят на положението. Така че папуасите смятат, че закона за автономия не отговаря на а, техните законни искания. След декември 2006 година Джакарта и благодарение на меморандума каза, че благодари на е, е, Обединените нации за отлично свършената работа, значи от тук нататък не, не се желае е, допълнителна външна намеса. Властта няма намерение да се обърне към е, медиатор за решаване на проблема. Е, съгласно полуките, е, Гой смятат, че могат да постигнат същите резултати, които бяха постигнати в Аче. Аз смятам, че е, Е, че за сега такова решение няма. Аз предлагам да не се губи време в лобиране в Европейския съюз, ООН или международните или неправителствените организации. Не, усп, не, усп, не, усп, неуспехите мисля, че проблемите в в Западна Папуа са много по-големи, отколкото тези, които бяха в Аче и от Джакарта се иска много повече, отколкото преди 10, 10, преди 10 години. Мисля, че трябва да се създаде един дневен ред, който да почива на показателите залегнали в дневния ред на мирната конференция за Папуа от миналата година. И като тези, тези покалятели разпоредби, според мен, са добра рамка за по-нататъчен е, диалог. Като същевременно трябва да бъдат освободени и политически затворници, които не представляват заплаха, като по този начин се е, е, докаже, покаже добра воля. Въпреки е, въпреки е, обединяване на съпротивителните движения в Западна Папуа, обикновено правителството разговаря с различни събеседници, които най-често не са на една и съща позиция. Същевременно е необходимо да се намали броят на полицаите и войниците, разположени в, западни, в западна Папуа защото не, може да се постигне успех, ако няма намаление на напрежението и е, репресивните действия. За сега все още няма никаква разлика в действията на местната полиция и на индонезийската полиция. Благодаря, госпожо Корбер, за това интересно представяне на проблемите в Папуа, процеса, че и е, много ясен е начин, по който разграничихте проблемите на двете страни. Сега давам думата на представителя на Европейската служба за външна дейност, господин Петър Варгас. Микрофон няма. Пак е на английски. Много благодаря, господин председател, за това, че ме поканихте тук като представител на Европейската служба за външна дейност да присъства на това изслушване. Съвсем накратко бих искал да споделя няколко думи от името на нашата служба във връзка с ситуацията в Папуа и в контекста на взаимоотношенията Европейски съюз и Индонезия. Нека най-напред да ви кажа следното. Европейската служба за външна дейност се опитва да следи колкото е възможно по-отблизо ситуацията в провинция Папуа, провинция Западна Папуа. Много е важно там да работят съответните НПО, съответните организации за защита на гражданските свободи, да се пращат съответните мисии от страна на делегациите на Европейския съюз в Джакарта. Последните събития, свързани с насилие през минали октомври, когато видяхме и доста смъртни случаи, включително и на мирни граждани, повдигна и опасенията на Европейския съюз. И всъщност тези опасения са изтъквани многократно от Европейския съюз и сме представили своята позиция пред Министерството на външните работи в Джакарта и на Министерската среща, която се проведе на 14 ноември в Джакарта. В този случай Европейския съюз подчерта необходимостта да се проведат безпристрастни разследвания на убийствата от страна на военните части, както и необходимостта да се въздаде правосъдие на тези, които са участвали в тези насилия. Искам да направя пределно ясно, че Европейския съюз признава интегритета на Индонезия в настоящите граници и не подкрепя сепаратизма в Папуа. Въпреки въпреки това обаче, Европейския съюз се опасява от наблюдаваното в Папуа, където универсалните, всеобхватните права на човека не се спазва, което включва свободата на изразяване, свободата на мирно сдружаване, както и насилието, чрез което се потушават протестите от страна на властите. Наистина не можем да отречем, както беше подчертано и от нашите оратори, че в Индонезия много значително се повиши спазването на всеобщите общите права на човека, но въпреки всичко имаме и други поводи за опасения. В този контекст Европейския съюз и Индонезия използват средствата на диалога за права на човека. И ние сме повдигали тези въпроси, разглеждали сме тези проблеми и окоръжаваме правителството на Индонезия да докаже, че се спазват на правата на човека и че се разглеждат всички жалби и оплаквания. На последния мирен диалог тук в Брюксел, посветен на взаимоотношенията с Индонезия, Европейския съюз повдигна въпроса с изтезанията на папуански затворници, нещо, което беше споменато от господин Барбар. И и малките присъди, които са въздадени на онези войници, които са осъдени за неподчинение от военния трибунал. В същия момент Европейския съюз непрекъснато поощрява индонезийското правителство да работи съвместно с местното папуанско население, за да може да се приложи напълно закон от 2001 година за папуанската автономност. Ние също така подкрепяме и доброто управление, развитието на това добро управление в папуанските провинции. Европейския съюз също така подкрепя последните стъпки, които са предприяти от правителството на Индонезия и папуанските представители да се ангажират с политическото и економическо развитие на Папуа и Западна Папуа, включително и въвеждането на ново процесуално звено от страна на Министерството в Индонезия с участието на представители на Папуа и неправителствени организации. Вече имаше такава среща, която се състоя в Джакарта. Ние виждаме положителното развитие в Джакарта, което става видно от последните изявления на президента. Вижда се, че Централното правителство е готово на диалог и ние много поощряваме и приветстваме такива постижения. А, също така смятаме, че установяването на новото звено е чудесна идея, защото виждаме установяването на служби в два папуански града. Виждаме, че това ново звено ще координира всички усилия в Папуа също така ще разглежда и всички въпроси, които са свързани с политическите права и правата на човека. Наистина ще видим как това звено ще успее да осъществява напредък по тези въпроси. А може би ще ви е интересно да научите, че Европейския съюз а, подкрепя редица програми за развитие в Папуа, разбира се, с акцент върху образованието, като се опитваме да намалим разликите, които а, се получават в различните области в Индонезия, в Папуа. Разработваме свои програми и в сектора на здравеопазването, най-вече във връзка с инфекциозните болести. А също така имаме и някои малки проекти, които са насочени към подкрепата на гражданското общество във връзка с популяризирането и спазването на правата на човека. Започнали сме тези програми с доста сериозен бюджет, като имаме и сериозен бюджет, който е посветен на програми във връзка с климатичните изменения в Папуа. Още веднъж подчертавам подкрепата на Европейския съюз за един конструктивен диалог между представителите на Западна Папуа и правителството на Индонезия. Също така обаче искам да подчертая, че Европейския съюз ще продължи да иска допълнителен и пълен достъп до Западна Папуа за дипломати и безпристрастни организации, като да речем Международния комитет на Червения кръст. По този начин, като се намалят тези ограничения, ще се подчертае и повиши и интереса на правителството на Индонезия. Поощряваме правителството на Индонезия да провежда независими разследвания на убийствата от страна на военни части и да въздаде правосъдие на тези, които са участвали в тези убийства. Благодаря. Dziękuję в именю. Благодаря много на господин Варгас. Госпожа Мигел, желая ли да вземе участие? С огромно удоволствие. Благодаря ви за тази възможност. Искам да благодаря на всички, които представиха части от общата и различни аспекти на проблемите в Индонезия, в Западна Папуа има депутати в парламента, които отговарят за този регион. Аз самата съм, се занимавам с, с него и вече имаме някои представи. Разбира се, те не бяха кой знае колко задълбочени. И аз ще бъда съвсем искрена. Аз съм немска депутатка в Европейския парламент. Аз съм от групата на Европейската народна партия, то, която е християн-демократическа. В тесни връзки съм с представители на църквата. И ми се струва, че е, положението в много отношения е обезпокояващо. Питам се обаче, кои са точните въпроси, които трябва да си зададем. Например, какво можем да направим ние, европейците, с какво да допринесем за помиряването. И тук се обръщам към службата за външна дейност. Казах се, че сме е, в рамките един процес на развитие. Аз е, не мисля, че ние можем да е, да правим нещо подобно на това, което вие сте направили в рамките на процеса АДЧЕХ, но може би има други лостове, други начини за действия. Това е страна, която разполага с големи богатства, но може би не би трябвало да фиксираме само върху економическите аспекти. Ние, в качеството ни на евродепутати, сме длъжни да мислим и за човешките права. Разбрахме, че през последните три седмици три, трима души са загинали християнските организации, с които съм в контакт, са около 40 на място и е, се сблъскват с сериозни проблеми. Трябва да се е, зачита местната опозиция, която е преди всичко християнска. Трябва да им се, се зачитат правата спрямо правата на другите религии, които са, имат доминиращи позиции в Индонезия. Какво повече бихме могли да направим, да, да повлияем положително на развитието на процеса на помиряване? Как да успеем да е, излучим едно послание към управляващите, към, че нещата, така както се развиват, не са най-подходящите как да предизвикаме нещо подобно на арабската пролет? Нещата не са никак прости, когато видим какво става на място. Може би също трябва да видим какви точно са последиците от тези сблъсъци върху човека от улицата, върху економиката. Какво е положението? Разбрахме, че четирима души са били убити християни. Какво можем да направим срещу подобни изтъпления? Някакси до тук останах с впечатление, че ние нямаме, нямаме кой какви възможности. Благодаря, казва председателя. След няколко минути ще дам думата на представителя на Европейската служба за външна дейност, но преди това ще дам думата и на посланника на Република Индонезия, господин Гисланд, който е сред нас, както и на други желаящи да взема думата. Аз обаче а, смятам, че в момента Европейския съюз се интересува най-много от достъпа до Западна Папуа. Ние и други хора биха искали, бихме искали да отидем на място, да видим какво става. И за... трябва да разберем какви са препятствията, защо ни се пречи да отидем до там, защо не можем да отидем да видим със собствените си очи какво става. Много важно е да се възобнови диалога. След като процеса Ачех е успял, защо и този процес да не успее? Защо да не успеем да поведем диалог? Разбира се, между двата процеса има съществени различия, особено по отношение на религията, която е изключително важен фактор. Много често е, религиозните вълнения, емоцията, която ги съпровожда е изключително силна, защото всичко това е тясно свързано с историята, с развитието на въпросната нация и лицата, които са извършили престъпления, не са били наказани нещо, което белязва ума на останалите – и човек носи огорченията и обидата от миналото, макар че е, демократичните промени настъпиха преди 20, 20 години и въпреки това тези следи, тези белези остават. В Полша, например, има редица хора, които са убедени, че е изключително важно виновниците за минали престъпления да бъдат изправени пред съда. И не можем да не отчитаме тези искания, ако искаме да разберем дълбочина вълненията, проблемите на населението в тези региони. Трябва да отчетем тяхното желание за възмездие, за правосъдие и същевременно потребностите да се наложи една нова реал политик. Никой не иска да накърни е, териториалната цялост на Република Индонезия. Имаше много сериозни заявления е, за запазване тази цялост и не трябва да се позволи тя да бъде нарушена. Всъщност не това е целта е, на защитата на папуаското на население. Сега не искам да навлизам в подробности в това отношение, по тази линия на дискусия. По-скоро искам да поговорим и за бежанците, които напуснаха Папуа и са на... в Индонезия, където пребивават незаконно и същевременно нямат право да узаконят престоя си, защото за това са необходими допълнителни финансови средства. Според информацията, която получих, за да узакони престоя си, човек трябва да разполага с около 4000 евро. И около 900 души в момента имат висящо положение. Трябва да се заемем с тях. Това е един от въпросите, който ми се ще да решим или най-малкото да обсъдим днес. Сега Давам отново думата на господин Педро Варгас. Um, Благодаря, господин председател. Да, доста, въп, доста въпроси са, бяха зададени, които изискват един така по обсъвхатен отговор. Вие съвсем правилно посочихте много личието на проблема, който и тази комплексност на проблема. Бих искал още веднъж да подчертая, че Европейският съюз фокусира своето внимание основно на проблемите, свързани с потъпване на човешките права. Диалога по човешки права, по който започнахме с Индонезия преди няколко години, ни дава възможност да водиме един честен, открит разговор по тези въпроси. Бих искал да подчертая ползата от този инструмент диалог за човешки права, особено когато става дума за потъпването на тези права в страни като Западна Папуа. Що се отнася до местното управление? Да, наистина това е един ключов въпрос, който се опитваме да решаваме посредством програми с Индонезия и които са насочени към Папуа и Западна Папуа. Ние подкрепяме диалога и желанието на Джакарта, което сега вече е очевидно, за водене на един честен и открит диалог. Знаеме, че е имало така че има недоверие и е, мнителност от е, двете страни, но още веднъж е, подчертавам необходимостта от диалог и подкрепата, която Европейския съюз оказва за провеждането на подобен диалог. има част, част, част от проблемите са си проблеми на вътрешна политика, но ние като международно, представители на международната общественост насърт, насърчаваме воденето на диалог и от и виждаме в Джакарта един отворен партньор. Правилно повдигнахте въпроса за християнските малцинства. Организирахме няколко диалога на тази тема, интерфейс диалози. Последния се състоя преди няколко седмици в Джакарта, на който повдигнахме проблема, свързан с дискриминация, упражнявана към спрямо е, религиозни малцинства. И Както казах, този проблем се повдига както на интерфейс диалога, така и в рамките на други е, отношения, заседания и обмен с е, индонезийската страна. Благодаря много, господин Мартинес Варгас. А сега бих е, подканила негово превъзходителство Хавас огресено да вземе думата. Много ви благодаря за тази възможност да се обърна към този стъкнат орган и да говорим по тези важни въпроси. За мен е малко трудно да отговоря на всички тези сложни въпроси в моето кратко слово, но ще се опитам да очертая три контекста, в които искам да представя проблематиката, свързана с Западна Папуа. На първо място историческата перспектива. Много е важно да се гледат винаги историческите факти. От нашата независимост до сега Холандия отказва да напусне Индонезия. Има много интересно международно право, което казва, че когато колонизаторите се окажат в границите на предходно очертани територии, те имат определени права. Така че не виждаме защо конституционно или от законова правна точка холандците отказват да напуснат Индонезия. Имаме и други организации, като да речем Африканския съюз, който се казва, че колониалните граници а, по времето на придобиване на независимост стават всъщност граници на новата държава. Втория контекст, господин председател, е контекста, в който а, така сме живели при един авторитарен режим до 1997 година. Мога да кажа, че сме живели при една много силна авторитарна система пред, през всички провинции, при всички територии можем да кажем, че е имало много силен авторитарен режим, в който всички свободи са били потискани. Режимът вече е приключил и се надявам, че вече ще се една нова рамка, при която да решим въпросите свързани с Папуа. На трето място Папуа в рамките на независима Индонезия. Нещо, което беше подчертано и преди. Има специален закон, който е прият през 2001 година година във връзка с статута на специална автономия в Папуа. Искам да чертая някои от елементите, съдържащи се в това специално законодателство. На първо място регионалното правителство в Папуа, независимо дали говорим за губернатор, кмет, има изключителните права да взима решения във връзка с управлението, с изключение на външната политика, военната политика и политиката по сигурността. Само папуанец може да се кандидатира за губернатор или заместник губернатор. Преди три седмици в Западна Папуа имаше местни избори, където четирима души се явиха Явиха се от 7000, имащи право на глас, около 2500 гласуваха. Има си и местен парламент. Този парламент, това Народно събрание, се състои от местни представители и никъде друга да нямаме разписани такива разпоредби. Включени са тук специални разпоредби за защита на правата на човека, включително и комисия, която да решава споровете, като тя беше организирана и сформирана след решение на правителството и разглеждане на конкретните въпроси. Тоест виждате, че законово Папуа си запазва 80% от от приходите от горско стопанство и рибарство. Също така се запазват 70% от добиването на газ и нефт. Единствената провинция в Индонезия, която има подобни проценти е Ацех. Останалите провинции си запазват едва 15% от добива на газ и нефт. 90% от данъците, които се плащат на местно ниво, си остават в Папуа. Нека да ви иллюстрирам в парични примери. През 1997 година приходите от Папуа бяха около 5 трилиона руби. През 2002 година, след като беше прият закона, прихода се удвои до 10 трилиона рупии през 2010 година се отрои до 15 трилиона, което означава 6,1 милиона долара. Милиарда долара, извинете. Това означава, че имаме повишаване през 2008 година на БВП с, а, 70, достигане до 70 хиляди долара. Това означава, че имаме е, днес имаме 20 е, трилиона рупи, докато Световната банка предвижда през 2018 година приходите от Папуа да се увеличат до 5 милиарда долара. Световната банка излезе с нарочен доклад, в който се казва, че ключовото предизвикателство при Папуа не са допълнителните ресурси, но използването на съществуващите и налични ресурси мъдро. Банката също така отчита, че развитието на Папуа и Западна Папуа трябва да стане с помощта на папуанците и западно папуанците. Имаше проблем, ако трябва да бъда честен, господин председател, по редица въпроси, които са свързани с отчетността. Световната банка отчита, че само 4 от над 20 общини, които съществуват в Западна Папуа, са направили своите отчети. Банката подчерта необходимостта да се използват мъдро ресурсите, най-вече да се планира тяхното използване, но също така да се отчитат както трябва и да има необходимата прозрачност. Необходимо е местното правителство да поработи по тези въпроси, свързани с постигането на по-голяма прозрачност. За да признаем и тези въпроси, централното правителство прие съответните мерки, за да се развива бързо Западна Папуа с цялостна програма от 2007 година насам като ние сме разширили тази програма с нови цялостни насоки за 2011 година. Сега, Наистина има специално звено, което се сформира и това специално звено се ръководи от господин Дремоно, който преди това беше представител на Индонезия в мисиите в АЦЕХ. Има и друго лице, което участва, доктор Фарид Хюсейн който е основен преговарящ в, в, по въпросите за АЧЕХ. Така че без никакво съмнение ние, правителството на Индонезия, актуализираме а, непрекъснато своята позиция по този диалог, така че да можем да решим мирно всички възникнали проблеми. А, по отношение на а, публикациите в Джакарта Полст излезе много интересна статия за това, че е необходима промяна във връзка с политиката Казва се там, че президента е отворил много възможности и преследва всички възможности за провеждане на политически диалог с папуанците за постигане на решаването на проблема с мирни цели. А, господин председател, международната общност и Европейския съюз могат да допринесат в рамките на рамковото споразумение с Европейския съюз във връзка с споразумението за сътрудничество, тук се говори за, много, за политическия диалог, може да се работи много по различните а, въпроси, така че да се подкрепи диалога, който провежда правителството на Индонезия с Папуа. А, тук като един а, последен въпрос, който искам да засегна, господин председател, да, а, в. А, Индонезия по-голяма част от населението е мисиоманско. Но в някои части мисиоманското население е младсинство. Защото рамката на мислене е следната. Имате една страна 80% мисиомани, 20% не. В Бали, например, 95% от населението е индуистко. 3% са мисиомани. В Суматра може би около 80% от населението е християнско. В Папуа мисулманите са младсинство, само 20%, 80% са немисулмани. В някои части на Индонезия наистина имаме много интересна комбинация, така че е много важно, когато говорим за религиозни връзки, да винаги да взимаме предвид цифрите и съм много благодарен на колегата от Европейската служба за външна дейност за казаното. Индонезия работи в тясна връзка с Европейския съюз. Бяхме в полското представителство, за да разискваме всички въпроси по политическия диалог. И още веднъж, господин председател, правителството разбира във връзка с Папуа какво трябва да се направи ние разбираме всичко, което не е било направено в миналото и правим стъпки напред, за да създадем по-добра среда за всички в Индонезия. И мисля, че диалогът е единствения начин, по който може да постигнем своите цели. Благодаря ви за вниманието. амбасадорови. Благодаря. Сега Давам думата на гостите ни, като ги моля да спазват по две минути на човек. Господин Барбер. You, Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък по проблемите, които бяха повдигнати. За специалната автономия. Мисля, че една от причините за неуспеха на тази специална автономия е, че проблема е по-скоро политически, а не економически. Някои разпоредби а, изискват създаване на на Народно, Народно събрание и Комисия за истината и помирението. А, просто тези разпоредби не са добре приложени, не са правилно приложени в а, момента. Според мен трябва да има нови инициативи, които да бъдат лансирани за решаване на тези проблеми, като обаче се наблегне на политически аспект, а не на економическия. За да отговоря на въпроса на госпожа Йенглец относно неясното, неясната ситуация и проблема на и въпроса създаден от председателя за достъпа. Да, това е един ключов а, а, проблем. И мисля, че би било много полезно, ако има, примерно, и се създаде една работна група за издирване на факти. Господин посланник, аз бих искала да подкрепя казаното от преждеговорище. Не може не може да се създаде комисия за истината и помирението нито в Западна Папуа, нито в Аче, защото право, право, право, правомощията на, на тези комисии трябва да залегнат в националното законодателство. А, а какво ще стане в Папуа или Аче и така нататък, това са, това са само по-скоро економически проблеми. Така че аз призовавам индонезийското правителство да навакса закъснението от тези последни 6 години. А, доколкото разбирам, най-после вашия президент е заявил, че иска да а, организира един конструктивен диалог. Но а, различ, различни лица са натоварени с работата по тези въпроси и те е са на различни позиции. И трябва да се отчете, че е, за сега все още няма е, никакви доказателства и не, не е направено нищо за създаването на това звено, а да не говорим за резултати от неговата работа. Благодаря ви, госпожо Кърбър. Дами и господа, продължихме с 15 минути в повече дискусията по проблемите на Западна Папуа. Смятам, че ще имаме възможност отново да се връщаме към тези проблеми. Естествено, даваме си сметка, че те са сложни, че те са дълбоко коранени в миналото. И съществуват много нерешени проблеми по отношение на местното население преди да се получи някакъв резултат. Разбира се, ние ще направим всичко възможно, за да постигнем целта си. Тук а, няма представители на делегацията на Организацията за Юго-Источна Азия, АСЕАН, а, а, но а, а, секретарията ще ги информира. Сега смятам, че може да минем към следващата точка. Искам да благодаря на всички гости, господин Барбер, госпожа Кървер, посланиците, посланника. И сега ви предлагам да преминем към размяната на становища по положението в Бирма. Взехме решение да включим проблема в дневния ни ред, защото положението е сериозно. Госпожа Аунг Сан Суки ще се кандидатира, кандидатира на новите избори. Знаете, че предишните й победи не бяха признати от военната хунта, но в последно време властите предприеха реформи които бяха прияти е, и приветствани от е, международната общност. Хилари Клинтон. <laughs> Мадам Милтон. Хамил. Държавният секретар на щатите също отиде е, в регион и даде на Асиан мандат да наблюдава положението в Бирма. Госпожа Аштън е, изрази задоволство от развитието в последните месеци, още повече, че голяма част от политическите затворници бяха амнистирани. Разбира се, нашето желание е всички политически затворници да бъдат амнистирани. Имаме видеовръзка, която ще ни позволи да чуем заявлението, декларацията на госпожа Аунг Сан Ксуки, на церемонията, на която и се присъжда наградата Сахаров. Тя споделя своите мисли за тази награда и за съдбата на Бирма. Благодаря ви за тази възможност да взема думата пред Европейския парламент на тази важна конференция на човешките права. Човешките права са в сърцевината на нашата дейност, на всички нас, правозащитниците. Липсата на човешки права направиха нашата борба толкова дълга и толкова тежка. Европейския парламент ни подпомогна в тази борба. Вашата помощ, вашето разбиране бяха като светлина в тунела, когато бяхме под такъв натиск и че смятахме, че никога няма да можем да направим крачка напред. Но ние никога не сме губили надежда, защото имаме приятели и самишленици в целия свят, които са винаги до нас. Важно съвпадение е, е наградата Сахаров ми бе е, дадена в момент, в който ние, движението за демокрация в е, Бирма, бяхме изправени пред огромни трудности. Защото в един момент, в който смятахме, че а, е, сме загубили борбата. Всъщност наградата Сахаров е, не е моя награда, тя е награда на всички онези, които се борят за човешките права. И това още, вед... това още веднъж ни напомни, че не сме сами, че не ни забравят. Затова още веднъж бих искала да израза своето признателност на Европейския съюз за това, че подкрепя нашата надежда, е, нашите, нашата вяра. и се радваме, че имаме приятели и самишленици, които заедно с нас работят за изграждането на един щастлив свят. Можем повидеть, че Дякуваме. Можем да кажем, че и ние благодарим на госпожа Анксан Суки, лауреатка на наградата за Сахаров. През всичките години, през които тя беше преследвана, тя не загуби надежда и чакаше деня, който ще може отново да предприеме действия, за да промени положението в Бирма. Надяваме се, че този ден е близко. Това показва и значението, ролята, която може да изиграе наградата Сахаров като една морална, огромна морална подкрепа за всички борци за защита на човешките права както каза самата тя, тази награда е не само нейна, тя принадлежи на всички, които се борят за демокрация в Бирма. Сега бих помолил представителите на Европейската служба за външна дейност да се изкажат по въпроса. Мистер Джилеспи. Господин Гилеспи. Много благодаря, господин председател. Бяха забележителни няколко месеца в Бирма, в Миянмар. Миналия ноември, когато бяха проведени изборите, те не бяха свободни или справедливи по никакви нормални стандарти. И въпреки надеждите, които бяха изградени, всеки усети това усещане на разочарование. Но тези няколко месеца промениха значително нашето възприятие. Ако сложа точна дата, искам да кажа, че е, това е речта на президента за встъпване в длъжност през април, когато той раз... Е, изнесе своята програма, своята работна програма на своето правителство чрез е, широко обхватни реформи, економически реформи, но също така включително и по-добрата защита на правата на човека, борбата срещу корупцията – и подаването на ръка на опозиционните партии и на етническите групи. В момента той каза, че може би не, наистина тези неща са важни, може би тогава той ги каза просто за да ги каже, но така или иначе това означава, че всички тези проблеми са били обмислени от някого. И от тогава видяхме поредица от различни събития, които са насочени в една и съща положителна насока. Разбира се, светлината на прожекторите беше върху госпожа Соки, нейните срещи с президента продължиха с представители на правителството. След това на изменението за, в закона за регистрацията на политическите партии, нейната партия, е Националната лига за демокрация, която преди това изпитваше много големи трудности да се регистрира по силата на Конституцията. Сега обаче НЛД ще може да участва в частичните избори рано следващата година, заедно с други опозиционни партии, благодарение на изменения закон. Но зад тези по-значими промени се наблюдават и някои много интересни събития, събития, които се случват в парламента. Там се обмисля е, един проект закон, е, един от първите законодателни текстове, който, е, който беше подписан от президента, беше във връзка с работа на синдикатите, разпоредби, които забраняват насилствения труд, както и различни други разпоредби, които са свързани с условията на труд. Разбира се, в същото време президента повтаряше и своето желание да работи заедно с отделните етнически групи, за да постигне мирно решение на всички проблеми. До този момент беше постигнат известен успех, но в същото време си остават основните предизвикателства, които са свързани с намирането на решение на военните кръвопролитни конфликти, които съществуват в определени региони. А също така трябва да се направи и по-добър напредък в програмата във връзка с политическото и економическото включване на отделните етнически групи. Наистина всички тези постижения са изключително важни, изключително добри. Какво мислим ние? Наистина, всичко това излиза извън нашите надежди. Всички ние сме настроени дори прекалено оптимистично, но тук вече изниква един въпрос за качеството на промените и за тяхната устойчивост. Що се отнася до качеството, и като казвам качество, тук не искам да а, говоря по някакъв начин омалуважаващо за това, което е станало, но искам да задам някои въпроси. Разгледаме, разглеждаме законодателството, което се приема. То е доста добро. Законодателството за синдикатите, за профсъюзите. Тук се приближаваме до стандартите на МОД. Що се отнася до економическите реформи, които се придвижват, те се фокусират до голяма степен на реформите в селските райони и някои конкретни а, проблеми, като предоставянето на микрофинансирането за земеделските стопани. А, тук може да имаме повече неща, които са свързани с разпределението на земята и така нататък. Но това са въпроси, които ще се разгледат по-нататък. Има по-малко ударение върху стопанския сектор и а, някои други а, проблеми, които са свързани с подобен тип а, интереси. Предполагам обаче, че ще се разгледат тези въпроси в следващия период. В същия начин, когато говорим за реципрочност, за, извинете, за обращаемост на проблемите, тази нова система, новата конституция за разпределението на парламента, местните парламенти, правителството и военните е свързано и с управлението на военната хунта. Разбира се, тук трябва да вземем предвид и важността на един мирен преход и да се защитят интересите на досега управляващите, управляващите военни. Това се включва в реформата в краткосрочен план. Тук обаче стигаме до един въпрос, който е свързан с напрежението, което се усеща в правителството за темпото и обхвата на реформите. Не смятаме, че трябва да се а, мисли за меки реформатори и категорични реформатори, но а, трябва да се а, хвърлят реформите към онези, които са извличали полза от предишния режим на управление. Трябва да се променят нещата и в тази връзка. Трябва да се не трябва да се слагат някакви ограничения на реформите в следващите години. Казвайки всичко това, аз се опитвам да очертая реалистична картина на това, което става. Но според нас би било разумно да се потърсят да се потърси постигането на някои елементи, които да не подкопаят реформата, такава каквато е в момента. На първо място освобождаването на политически затворници. Знаем, че има голям брой политически затворници. Партията ЛНД а, има свои представители в затвора няколко стотин. Смятаме, че дори броя е доста по-висок. Понякога прогнозните резултати за хората, които са в затвора, посочват, че, е, че хиляди души са затворни по политически причини. Нашите изчисления посочват, че са между 700 и 1200 души. Освободени са 300 затворници, но очакваме бройката да се повиши през следващите месеци. Също така очакваме и частичните избори в следващата година и смятаме и се надяваме, че те ще бъдат по-свободни и по-справедливи, отколкото тези през ноември 2010 година. Президентът каза, че той ще се стреми към постигането на този резултат и смятаме, че наистина опозиционните партии, както и НЛД, в частност, ще бъдат включени в тази надпревара и ще видят един справедлив резултат. Още нещо, което искаме да се постигне през следващата половин година или повече е това диалогът между правителството и СУКИ да бъде по-категоричен, по-задълбочен, защото това ще означава по-задълбочен диалог между правителството и всички останали опозиционни партии. Знаем, че има добри контакти между отделните парламентаристи, между представители на управляващата партия и на опозицията и искаме това да бъде превърнато в по-задълбочен и по-структуриран диалог, който да включва и политическия диалог за бъдещето на страната. Още веднъж повтарям, че нашето намерение не е да омалуважаваме това, което до този момент е постигнато. Напротив, постиженията са забележителни. Просто това са допълнителни елементи, които искаме да видим включени, за да кажем, че наистина качеството на тези промени е нещо е, е значимо че това качество ще доведе и до отговор от наша страна. Важно е институциите да разгледат политиката спрямо страната. Ние смятаме, че този процес на анализ и на така набелязване на репери, на желони ще бъде продължен през няколко следващи месеца. Надявам се, че ако ние успеем да отговорим на тези промени, че ние в крайна сметка ще успеем да реагираме цялостно, като успеем да предвидим и по-нататъчните положителни промени, на които ще станем свидетели през следващите месеци. Междувременно, един от проблемите, които възникват непрекъснато е капацитета. Капацитета на правителството да се справи, например, във връзка с организирането на служба по правата на човека. Ние трябва да оценим ефикасността и всъщност тази ефикасност ще се определи от възможностите за осъществяване на тази дейност. Защото виждаме, че има някои слабости, свързани с осъществяването, с прилагането, но също така и с възможността да се дефинират политики и те да бъдат прилагани на практика. Съществува подобна ситуация по отношение на формирането на правомощията на местните народни събрания, на местните парламенти, как те си взаимодействат с централния парламент. Тоест, изграждането на капацитет е един въпрос, на който който ние отделяме голямо внимание, смятаме, че той е спешен за решаване, а също така и поощряването и повишаването на политическите контакти, за да може да се популяризира това, което е направено и да бъде продължено. Също така разглеждаме и различните възможности за включване поетапно. Не става дума за моментална намеса, по-скоро за предоставяне на техническа консултация за реформите, за това как те да бъдат осъществявани и за включването на МВФ. Наистина това е нашата положителна реакция. Много е положителна реакцията ни, но наистина има още възможности да се докаже, че това е сериозна, реална промяна, че има реално желание за промяна, а ние трябва да сме готови да реагираме подобаващо. Благодаря. Dziękuję благодаря много на господин Джилеспи. А сега бих искал да пом помоля госпожа Сара Колен да вземе думата от името на Юра Бърм, э, службата Юра Бърма. А, изпълнител директор искаше да, да присъства на тази среща, но просто не може. И той ме помоли да прочета неговото послание към вас. Повечета част от професионалния си живот прекарах в на, наблюдение на положението в Бирма. Но от 1962 година, когато хунтата взе властта, и аз бях още дете, от тогава съм а, беженец. Сега, когато беженците могат да се завърнат, аз исках да видя моята страна, страната, която познавах като дете. Аз се срещнах с а, представители на правителството и на 10 а, политически партии, включително Националната лига за демокрацията. Сега съм много по-оптимистично настроен, отколкото смятах, че можех да бъда. Хората като че ли не са вече толкова а, изплашени и, и аз бях а, скептичен спрямо а, изборите, но смятам, че в, през август нещата изведнъж се промениха. Президента се срещна с Ханкин Сучи, каза, че ем, бежанците и е, напусналите страната могат да се завърнат. Е, бяха публикувани протоколи на заседанията на парламента, Включени бяха много важни точки, като националното помирение, ем, ядрената програма, мирния процес. са Просто проблеми, за които беше немислимо да се говори при предишния режим. Някои политически затворници също бяха освободени, беха ем, изменени избирателните закони и Хан Сан Сучи дори е, спомена, че може би ще бъде кандидат на изборите, които ще се, предварителните избори, които ще се проведат е, до година. Е, попитах хората, с които се срещнах, дали нещата наистина не са се променили. Що се отнася до етническите конфликти, хората все още смятат, че това е един страничен и не толкова важен въпрос, който би се решил по само себе си след настъпането на демокрацията. Но военните никога няма да позволят на демокрацията да се да разцъфне в Бирма, ако не е решен предварително етническия проблем. В разпоредбите на Конституцията от 2008 година предвиждат правомощията на държавните институции, който, който обаче е ограничен. Те първа почва да се размиш... размислява за автономията на известни региони, така както беше предвидено след деколонизацията през 1948 година. Но хората е, се е, опасяват, че правителството няма да може да изпълни обещанията си поради е, бюрокрация и липса на добра воля. Как, как, как може да ни помогне международната общност? Президента каза, че ще спазва Конституцията и наистина трябва да го насърчаваме да упражнява своят е, власт е, по силата на конституционните разпоредби, а не на, произволна, на произволието. Е, депутатите трябва да се отчитат пред избирателите, които са ги избрали. И трябва да помогнем на всички институции да имат капацитет да създават законодателство и да бъдат наистина носители на духа на избирателите си. Те трябва професионално да служат на народа, а не на един автократ, автократичен режим. трябва да насърчаваме демократичните процеси, за да могат те да станат необратни. Все още не сме постигнали демокрацията и може би никога няма да е, е, я постигнем никога, но ако сравниме Бирма с е, това, което беше преди 6 месеца, можем да кажем е, спокойно и е, открито, че наистина им, има много промени. Благодаря на госпожа Сара Колин. Искам да благодаря и на господин Янг, който не успя да дойде на нашата среща, на който ни изпрати послание. Отдавна не сме е, слушвали толкова положителни послания в нашата подкомисия по отношение на тази страна. Хората на място ни е, разказват за положителните промени, които настъпват в тяхната страна. Това трябва да ни радва и същевременно е напълно основателно да се питаме доколко трайни ще бъдат тези промени. Сега ще приканя господин посланник, ако желая да вземе думата. Да, няма ли го? chęci, więc е, chciałem zapytać pana ambasadora Timansa oraz е, pana Szej. E, е, господин Тиманс, господин. Ако иска, разбира се, той също да се изкаже, ако не. Господин Глеспи. Dealing... Сега, какво случи моят опит при работата с служителите от Мянмар, бюрократите там? Те понякога така излизат незаинтересовани, незаинтересовани. Трябва да кажем обаче, че сме имали поредица от три отлични посланика тук в Брюксел, един от които е настоящия посланник. Преди няколко години започнахме много дискретен диалог с администрацията в Мянмар по във връзка с намаляването на бедността в три области, по здравеопазването и други въпроси. Наистина бях много впечатлен от казаното от представителите на Мянмар. Тези хора искаха да се обучават в различни университети в Европа, в Америка, в Австралия, да променят обстоятелствата в своята страна. Има голям проблем с капацитета и наистина ако ние можем да, помол... да помогнем с средствата, с инструментите, това означава, че правителството и държавните служители ще могат да засвидетелстват добър напредък при развитието на страната. Мисля, че по отношение на устойчивостта ще е много важно реформите да демонстрират, че те могат да водят до резултати в подобряването живота на хората, в благополучието и така нататък. И това е един въпрос, по който ние много мислим тук в момента какво можем да направим, така че да подобрим ситуацията. За нас обаче по-добрата ангажираност ще бъде решението за близкото бъдеще. Благодаря. Много благодаря. Господин посланник, не? Thank you very much. Много благодаря, господин председател. Искам да кажа в сравнение с това, което каза моя колега, господин Шимас Гилеспи, който знае толкова много повече неща за Бирма. Аз не съм стъпвал в тази страна. Не съм имал възможност И това е моята лична позиция да не пътувам до никоя страна, в която има политика от репресивен характер. Но съм съгласен с господин Шимас Гилеспи, че виждаме положително развитие. Надяваме се, че е в първата половина на следващата година ще можем да осъществим първи контакт с новата комисия за правата на човека в Бирма. Все още знаем прекалено малко за нея, обаче но мисля, че ние разглеждаме различни варианти за това как да подкрепим промените, които вече наблюдаваме, за да постигнем това. Ще се нуждаем обаче от ясни политически сигнали, които се надявам, че ще се получат и от Европейската служба за външна дейност, за да видим и какво ние можем да направим. Интересно е да се видим какви ще бъдат резултатите от посещението на държавния секретар, секретар Хилари Клинтон по-късно тази седмица. Мисля, че тук ще има и страничен ефект върху европейския подход. Напоследък, така в последно време видяхме така наречената трета комисия на ООН по правата на човека. Отново се подаде резолюция по въпросите в Бирма. Всъщност тази резолюция обаче беше много силно модифицирана, така че да отговори на променилите се обстоятелства. Но мисля, че в крайна сметка какви са заключенията? Те са сходни на това, което Върховният комисар Пиле каза напоследък, а именно, че все още има една дълга отсечка, която трябва да бъде преодоляна. Да, ние приветстваме сигналите, но сега трябва да видим едно устойчиво движение напред. И мисля, че от наша страна ние правим всичко възможно, за да помагаме на този прогрес, колкото е възможно, разбира се. От друга страна, не питая никакви иллюзии възоснова на нашия опит с други юго с други, извинете, с други страни от Южна Азия, наистина е много важно, много трудно да се получи ангажираност от тяхна страна, особено по отношение на фонда. Трябва те да бъдат ангажирани в смислени, конструктивни диалози и да има ангажираност от тяхна страна и това не е лесно постижение. Знаете, че сме организирали е, поредица от диалози в Индонезия, в Камбоджа, в Лаос, в е, Виетнам, който започна през януари, но това да, едно, да се видят истински резултати е друго крайна сметка всичко зависи от волята на онези, които са на власт. Дали те са готови за политически промени. Защото трябва да се види признаване, уважение на правата на човека, не само като ценност само по себе си, но и като част от цялостната програма за развитие на дадена страна към по отговорна система на управление. Благодаря. Dziękuję pan, bardzo panu Timansowi. Благодаря много, господин Тиманс. Дами и господа, смятам, че след като имахме възможност да изслушаме нашите гости и представителите на Европейската служба за външна дейност, можем да се, можахме да се уверим, че е, има положителни изменения, които се надяваме да се окажат трайни, че това е наистина един процес, който ще продължи във времето и ще се усъвършенства. Бирманските власти сами са заинтересовани да направят това, след като следиха с интерес промените в други държави. Е, заместник министра на външните работи посети редица други страни и по време на тези посещения му бяха задавани редица въпроси. Така че смятам, че интересът на властите в Бирма към политическите процеси в другите страни може би предвещава нещо добро. Добре би било е, те да се е, осведомяват как се развиват демократичните процеси в други страни, където има промяна на режима или смяна на режима. Е, декларацията, която чухме тук, е, показва, че емигрантите също имат положителни нагласи. Сега искам и аз на свой ред да благодаря на всички, които приеха да участват по различните точки на дневния ред на днешното ни заседание. Благодаря ви за изявленията, заключенията, презентациите. Благодаря на представителите на ЕСВД, на съвета. И сега ще прекратим нашето заседание за обедна почивка до 15 часа. 15 ще възобновим дебата по следващите точки от дневния ред. Започваме с Мачи и Поповски, а сега в